да продължат да работят в тясно сътрудничество. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И сега а, мога само да кажа, че утре в 12.30 ще се гласува по тази тема. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Въпросът е един доклад на Франсуа Алфонси развитие на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз, практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието. Започвам с 4 минути, които давам на господин Алфонси. Благодаря, господин е, председател, господин комисар. Докладът за развитието на макрорегионалната политика и нейните перспективи, в това число за Средиземноморието, е, поставя на вниманието два проблема. Първо, е, програмата до 2020 година, най-вече в рамките на регионалната политика и политиката на кохезията – а създаването на макрорегиона за Балтийските страни преди 3 е, години е, дава възможност е, за обединяване усилите за развитие на страни с обща география и економическо положение. Същото можем да кажем за Средиземноморието, още повече имайки предвид економическите и политическите условия, които обединяват страните от този регион. От една страна економическата и финансовата криза, от друга страна, от другия край на Средиземноморието, арабската пролет. Така регионо, регионите и страните са принудени фактически да взаимодействат помежду си и както и да търсят общо ползване на действащите европейски механизми, в това число банката, инвестиционната банка на Европейския съюз. И Европейската комисия би следвало да стимулира този процес. В доклада, в частност, се подчертава значението на Средиземноморието. Регионът съществено жизнено значение за бъдещето на Европа поради което подобни отношения на, на страните от Средиземноморието би следвало да бъдат насърчавани и развивани колкото се може по-скоро. Проектът, особено в Адриатическо море, е доста напреднал. Би трябвало също така да се обедините координират усилията между западното и източното Средиземноморие. Проблемите, на които се натъква този регион в областта на регионалното развитие, са значителни. Затова пък усилията за регионално развитие биха могли да бъдат надежно средство за трайни решения. Макрорегионалната политика се основава на действащия бюджет. Тя не се нуждае от допълнителни бюджетни средства, но се нуждае от нови проекти, от ново обединяване на усилията с участието на местните власти, на местните общности. В заключение, докладът се обръща към комисията, призовавайки я да участва със своя експертен опит, както и към кипърското председателство на Европейския е, съюз. В хода на работата си е, по е, проекта бях обект на сериозно внимание от различни заинтересовани страни и това е разбираемо имаме възможност да отправим категоричен сигнал е, за обединяване на средиземноморското е, пространство в усилията му за намиране на изход от кризата. Аз благодаря на всички, които ми съдействаха и на всички, които внесоха изменения и допълнения. В частност, госпожа Рабато от е, Комисията за културата, господин Салавракос от Комисията за външните работи, чието усилия в значителна степен обогатиха текста, който ви представям. Благодаря. Thank you very much and we have... Uh, Благодаря. А сега имаме точно петима записали се за изказване. Да започнем с един нов. Не изказвал се тази вечер колега, госпожа Няколко думи, господин председател. Аз съм докладчик е, от името на Комисията за културата и младеща. Макрорегионалната политика представя особено интересни възможности за децентрализирано сътрудничество в рамките на Средиземноморието. И според мен тъкмо такова сътрудничество е подходящо за проблемите, на които се натъква е, региона. Необходимо е развива, да се развива активна добросъседска политика в интерес на младеща. И аз бих искал в тази връзка да подчертая три неща. Първо, сътрудничество за младеща чрез е, засилване действието по програмите, които са предназначено, специално предназначени за младеща. На второ място, обединяване на средиземноморските университети в мрежа и премахването на препятствията пред мобилността на студентите, преподавателите и следователските кадри, особено по линия на визовия режим. Това е изключително важно и от неотложна необходимост. И е, най-сетне отдаване значение на програмите Tempus и Еразъм Мундус – с автоматично издаване на визи на участниците в тези програми. Благодаря на докладчика, както и на всички колеги за активното съдействие. Благодаря ви. Госпожа Тикао. Чер, <clears throat> Господин председател, ще посоча, че макрорегионалните стратегии са изключително важни. Необходимо е управление на всички равнища, както общините, така и регионите и университетите, научните институти и гражданското общество трябва да участват както в разработването, така и в прилагането на макро економическите макрорегионалните стратегии. Необходими са естествено приоритетни програми за отделните страни. Аз призовавам комисията да предприеме необходимите стъпки по отношение на Дунавската стратегия, така че да се осигури едно непрекъснато, постоянно, сериозно наблюдение върху изпълнението на Дунавската стратегия за която са отделени около 21 милиона евро в басейна на река Дунав. Благодаря на госпожа Тикала, а сега госпожа Каца Сакрополо. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Алфонси за неговия доклад. Благодаря за подготвителната работа, за консултациите, съвещанията с националните органи, с регионалните органи в Средиземноморието. Въпросите, за които говорим, са изключително важни. Става дума за една координирана макрорегионална стратегия. Ето така, нашите европейски политики е, ще обхванат е, е, все повече региони. Нека да си спомним за нашата стратегия за Адрио-Юнийското море. Консултациите, проведени в рамките на изкатването на настоящия доклад, водят до запазване на възможността за три отделни макрорегиони. Западно Средиземноморие, Централно, Адриатическо и Ниско. Това са неща, които комисията междувременно вече подкрепя и ние би трябвало да задълбочим дейността си, така че да постигнем по-сериозни резултати. Благодаря. Госпожа Васеско е следващият оратор. И последният оратор. Благодаря, е, господин председател. Макрорегионалните стратегии са много добри за новите проекти за териториално сътрудничество. Те откриват нови перспективи. Същевременно предлагат едно по-добро координиране в духа на целите на Европа 2020. Нека да помислим и за стратегията за Балтийско море. Не само за Средиземноморието, но същевременно е, нека да насочим вниманието си и към потенциала, който предлага Южна Европа. Създаването на една нова стратегия за Средиземноморието е, ще бъде една важна кръчка напред, защото в този регион има една обща история, едно общо развитие. Това е един огромен потенциал, също време е едно е, много важно е, пространство за нас и от гледна точка на корупирането и на економическото развитие. Сега комисаря Калас, е, за да приключим този дебат. Господин председател, почитаеми депутати, Европейската комисия иска да благодаря на господин Алфонси за неговия доклад за еволюцията на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз и интереса му към стратегията за Средиземноморието. Европейската комисия знае, че има политически интерес с разработване на една стратегия за Средиземноморието, имайки предвид политическите и практически трудности. Трите предложения на господин Алфоси за стратегия – източна, западна и централна, включително адриатическо-юнийска, е интересна идея, която трябва да бъде анализирана допълнително. Вече обаче има напредък по тази тема, особено за Адриатическо-юнийския регион и морските въпроси. Европейската комисия постоянно насърчава страните да извлекат своите полки от стратегиите за Дунав, за Балтийско море и за Атлантическия океан. Европейската комисия призовава всички райони да работят заедно или в настоящите форуми, или в макрорегионални стратегии. Ако разбира се, това е най-подходящото решение за тях. Ние също така припомняме, че приканихме държавите членки през юни 2011 година да продължат е, да работят е, с нас за макрорегионални стратегии. Без е, предварително да обявявам позиция на съвета по макрорегионални стратегии, все пак аз смятам, че Европейската комисия ще подкрепи различните стратегии за по-нататъчно средиземноморско сътрудничество. Има два аспекта тук. Първо, имаме нужда от мандат. Мандат на съвета. За да се сформират тези региони, да се определи рамката. Знаете, че